Депутати а, отдавна познават. От 5 септември 2019 година да замести колегата Голтиери, който, както знаем, стана член на правителството на Италия казвам на новия колега и мога да го нарека добър приятел Данте, добре е дошъл. Припомням, че господин Данте, съгласно нашия правилник, и може да участва като пълноправен член на Европейския парламент в нашите заседания и във всички органи на парламента. Е, сърдечно добре е дошъл е, господин Данте отново в Европейския парламент и на добър час моля господин Данте, още веднъж ви пожелавам на добър час. С това пристъпваме към гласуването. Днес гласуването ще е кратко, но това не значи е маловажно. Първо ще гласуваме за председател, управител на, председател на Европейската Централна банка и нейно правител госпожа Кристин Лагард. Гласуването е тайно. С настоящото откривам процедурата на гласуване. Моля, гласувайте.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 Резултатът и 394 гласа за, 206 гласа против, 49 въздържали се. Поздравления, честито, госпожо Лагард. Второ гласуване е, назначаване на заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка. Тук става дума за гласуване на Ед Мерш. Също таен вод. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 379 гласа за, 23 против, 69 въздържали се. С настоящото предложения кандидат получава необходимото мнозинство и е избран. Честито! Трето гласуване за днешния преди обяд за започване на автоматичен обмен на данни относно данните за регистрация на превозните средства в Ирландия. Доклад Лопес Агилар. Гласуването е поимено, не е, не е таен вод. С това откривам процедурата на гласуване. Край на гласуването. 588 гласа за, 59 против, 29 въздържали се. С това докладът се приема. Сега би следвало да пристъпим към обяснение на вота. Но няма заявки за изказване, така че Прекратявам заседанието до 15 часа. Желая на всички приятен обид.